протокол правомощия са вменени като задължение на комисията Юри, която обсъжда и решава, предлага на Европейският парламент решения по въпроса за имунитета на евродепутатите. Още когато не се избираха пряко европейските депутатите, вече през 79-та е, е, година, те е, вече имаха парламентарен имунитет. Значи имунитетът съществува още от времето, когато Европейския парламент бе съставен от депутати, които на практика бяха делегирани от националните парламенти. И защитата на парламентарна имунитет на евродепутатите проистичаше от е, е, е, техният имунитет като депутати в националните парламенти. А, нещата са аналогични и днес, но разбира се, по-различни нещата се промениха от тогава насам. Е, и е, имаме редица въпроси, които искаме да обсъдим днес, за да задълбочим да, да нашите познания по този въпрос. Преди всичко, в каква посока ще се развива парламентарният е, имунитет. Очевидно, по време на един такъв семинар ние няма да можем да опишем подробно системата на имунитет на всяка отделна страна членка, но ще направим всичко, което е по силите ни, ще ви дадем примери е, за това как действа тази система в Польша, в Германия и в Италия. Бих искал да ви помоля да възприемете един по-широк поглед върху въпроса. Не става дума само за работата на Комисията по правните въпроси, а за 28 различни системи. Защото имунитета на евродепутатите е пряко свързан с имунитета на депутатите в националните парламенти. Още един път ви казвам най-сърдечно добре дошли. Добре дошли на експертите и особено съм щастлив, а, че тук присъстват евродепутатите, председателите председателят на нашата комисия, с когото сме е, работили заедно е, от доста време. Добре дошъл на нашето заседание. Винаги с радост идвам отново в Европейският парламент. Е, за мен е радост да съм тук и да работя с вас. Колеги, нашето заседание ще бъде разделено на две части. Това е открито за всички. Всички ще имат право да задават въпроси и да взимат думата, ако пожелаят. Най-напред ще дадем думата на господин Клаус Оферман. В, в, той е работил в, в Генерална дирекция а, научни изследвания, също така а, е а, преподавател в, в Германският университет по административни науки в Шпея. Благодаря, господин председател. Позволете ми да отбележа, че това проучване, което беше приключило преди няколко седмици, е на ваше разположение тук в залата. Ще се позова на това проучване и както каза и е, господин председателя, аз ще говоря за депутатския имунитет в различните парламенти и тук. Що се отнася до демократично наложената държава, това право се развива от 18 век насам. Ще направя няколко бележки във връзка с терминологията, какво се разбира под имунитет. В повечето правни системи има разделение на това понятие. От една страна се има предвид свободата на изразяване като член на съответния парламент и от друга страна се има предвид защитата от наказателно преследване на депутат и това е непрекосновеност спрямо съответния член на парламента. Повече, в повечето правни системи се предоставя тази двойна защита за депутатите – както казах, когато става въпрос за свобода на изразяването, упражнявайки своя мандат и от друга страна по отношение на техните деяния. Те са защитени спрямо наказателно преследване. Такова не може да бъде предприето без разрешение от съответния парламент. Така че е трудно, разбира се, в един много културен, многоязичен контекст да се употребяват тези понятия. на. Първият вид имунитет се нарича иреспонсибилите във Франция и в Белгия. Ако правилно произнасям, инсенкантабилита в Италия, индемнитет или а, отговор, а, безнаказаност в Германия или non-accountability в а, Великобритания. А вторият вид а, имунитет се нарича инфилиобилите във Франция – инвиолабилита в Италия, в Германия просто се казва имунитет или а, неприкосновеност или а, а в Великобритания инвиолабилити или а, право да не бъде наказателно преследвано съответното лице. Що се отнася до а, втория аспект на имунитета, т.е. свободата от наказателно преследване, не е представен във всички правни системи. Така че именно от тази гледна точка ние ще направим сравнение и ще чуем различните сравнения. И разбира се, тези различия водят до различни проблеми, що се отнася до евродепутатите тук. Именно защото а, става въпрос за различна национална уредба, в зависимост от страната, която е, а, в която е избран а, евродепутата. И много често, разбира се, се позоваваме на римското право, където са били определени правата на националните, народните трибуни, но разбира се е важно да останем и в нашето съвремие. Що се отнася до имунитета на депутатите днес, както казах, това е едно историческо развитие в хода на демократичната държава. И разбира се, като се следва принципа за разделяне на властите. И основата е, разбира се, още в 18 век с Френската революция. Става въпрос също така за едно важно събитие през 1397 година е, на едно заседание в британския парламент става въпрос за един скандал на Ричард II и парламента тогава това е по инициатива на един депутат тогава, който всъщност се обръща пряко спрямо краля и неговия двор – и този депутат е бил осъден на смърт. Но краля го помилва. И този случай всъщност дава повод на парламента много внимателно да анализира правата и привилегиите на депутатите и което води, разбира се, до едни много задълбочени дебати на тези права като не се допуска намесата на короната. И тогава всъщност още се говори за а, свободата на, на а, словото, свободата на изказването, член 9, закона за правата на депутатите от 1698 година. И в този закон изрично се отбелязва свободата на изразяване на депутатите и а, пълната ненамеса отвън. Свободата от арест, това е вторият аспект от имунитета. Freedom of arrest на английски също води началото си от Великобритания. Но това право е било ограничено, разбира се, възоснова на гражданските искове. И във Франция след голямата революция се вижда, че е необходимо да бъде гарантирана свободата на действия и изказвания за членовете на парламента, за да гарантира всъщност изпълнението на техните ангажименти. И тази а, непрекосновеност или а, безнаказаност зависи от един декрет а, през 1879 година и е подкрепен през 1790 година на 26 юни по предложение на Мирабо. По-нататък, този втори вид имунитет бива развиван и прецизиран, като тези гаранции се предоставят най-вече по отношение на наказателните деяния. И когато има такива, то съответно депутата не може да изпълнява своите, своя мандат. И всъщност в първата конституция във Франция се определят именно тези имунитети, тези права. И част от текста, разбира се, разбира се, той е малко променен, но по същество е запазен всъщност именно този елемент, че ако депутатите бъдат заловени при извършване на деянието или малко след това, то съответно техния имунитет следва да бъде снет. Що се отнася до а, френския модел, той отчасти е, се базира на а, британския модел, но във Франция всъщност Народното събрание и техните членове Разбира се, имайки се предвид тогава и контекста на революцията, имайки предвид правомощията на а, депутатите, разбира се, се следва принципа на разделянето на властите. И това е основният принцип, на който е основан всъщност правото на привилегиите и имунитетите на депутатите. Още от времето на Монтескио. И разбира се, тези принципи се разпространяват в по-нататък в другите европейски държави. Имам предвид тези основни компоненти на безнаказаност и неприкосновеност, те се запазват и възприемат в другите европейски държави. В хода на, европейск, на това историческо развитие, депутатския имунитет в Европейския парламент може да бъде разглеждан, разбира се, и от гледна точка на Европейското обединение. Що се отнася до тенденцията в развитието на правомощията на евродепутатите. В очевидителните договори, между впрочем, не се говори за Европейски парламент. Хубаво да се знае това. В тези договори се говори само за събрание. И това събрание всъщност се различава от и неговите правомощия са били различни от тези на националните парламенти, защото от тогава всъщност на, на парламента, така да се каже, на събранието, не са били а, предоставени решаващи правомощия. През 1962 година се дава името Европейски парламент на това събрание като знак, за това, че се полагат повече усилия да се предоставят повече права на депутатите, защото самите членове на това събрание са изисквали всъщност да им бъдат предоставени повече права, правата на депутати, а не да представляват събрание, просто един международен орган. Както казах, Европейският единен акт от 1986 година предоставя името Европейски парламент, което е признато от всички държави членки. И от тогава Европейски парламент се споменава като институция във всички договори. Имунитетът обаче е бил е, уреден в е, някои е, документи, като например протокол към учредителните договори. Тогава това е бил и това е днешния член 291 от договора за функционирането на Европейския съюз, предвижда следното. Европейските общности на територията на държавите членки предоставят привилегии и имунитети за членовете на Европейския парламент за да изпълнят своите ангажименти в рамките на мандата си. И този протокол е валиден до ден днешен. Той, разбира се, е бил допълван, поправен, но като цяло се запазва същества. И членове 9 и 10 от този протокол, той се казва протокол относно ам, привилегиите и а, свободите на а, депутатите в европейските общности. И в този протокол именно се разписват тези права, а именно тяхната е, свободата за изказване и неприкосновеността на членовете на Европейския протокол. Още веднъж е, е, цитирам член 9. Когато имаме изявление или дейност, деяние на, на евродепутат, той не може да бъде наказателно преследван и не могат да бъдат ограничавани неговите права. Ако има някакво обвинение срещу член на Европейския парламент, то а, се прилага националната уредба на държавата, коя, която е избрана. Но а, а, съответният член на Европейския парламент не може да бъде наказателно преследван. А, по-късно е добавено, разбира се, че тази безнаказаност и неприкосновеност въжи също така и е, в случаите, когато евродепутатите пътуват е, от своето работно място до изборните е, си региони, избирателните си региони. В началото всъщност членовете на събранието са били наричани делегирани делегати от своите национални парламенти. което означава, че всъщност е, ще се прилага съгласно член 10 от протокола националната уредба в съответната държава членка. Акта, който въвежда непосредствения избор на евродепутатите от 20, 20 септември 1976 година, променя характера по който ще бъде съставен парламента. Става въпрос за разбира се, прекия избор на евродепутатите. Въпреки това, член 6 на този протокол посочва, че всъщност евродепутатите разполагат с привилегии и имунитети съгласно протокола от 8 април 1965 година. Т.е. отново се е, позовава, се опоменава този протокол. Съгласно членове 9 и 10, както казах, те продължават да бъдат прилагани и да са валидни за членовете на Европейския парламент и след въвеждането на а, системата за пряк избор на евродепутатите от европейските граждани. Вътрешният правилник на Европейския парламент също така цитира въпросния протокол. Националните разпоредби за депутатския имунитет в държавите членки разбира се се различават и поради тази причина член, употребата на членове 9 и 10 от протокола може да доведе до различно третиране и тълкуване на депутатите в зависимост от тяхната националност. В една резолюция от 15 септември 1983 година Европейският парламент се задължава да направи промяна, редакция на този протокол, за да го преведе в съответствие с новия начин на избор на евродепутатите. Което означава, че всъщност следва да бъде изработен нов вътрешен правилник за, за членовете. Това е така наречения Донец доклад, който ясно анализира какви са възможностите за дискриминиране и така нататък. Но всъщност съветът и до момента въпреки настояването на парламента, не а, редактира членове 9 и 10. След договора от, в договора от Амстердам се включва едно допълнение, а именно след като а, се изслуша съвет, а, комисията и а, съвета, Европейският парламент може сам да определи задълженията и правата на своите членове. Като, разбира се, би било добре да и в този абзац да се каже е, е, нещо и за имунитета на евродепутатите. В първия доклад на Вили е, Роуд, в който аз имах честа да участвам, се определят членове 4 и 5. Те се променя, текста се променя на 2 юни 2003 година, ако трябва да бъда точен това са членове, както казах, член четвърти, е, е изменен последния начин. Депутат не може да бъде наказателно преследван, когато е правил изказване или имал а, деяние свързано с своя мандат. Парламента решава по искане на а, депутата, повтарям, по искане на депутата, а, относно това изказване, което е било направено от страна на депутата по време на а, неговия мандат. И това е разписано в член 4. В член 5 е из... направено следното изменение. Всяко ограничение, ограничение на личните свободи на евродепутат може да бъде а, направено само след а, гласуване на а, Европейския парламент. Има се предвид претърсване на неговия офис, е, иземване на вещи и така нататък. Тоест тези изменения в членове 4 и 5, този проекта за вътрешния, в проекта за вътрешния правилник, именно се разписват тези допълнения, че всъщност е, протоколът е част от първичното законодателство и не може да бъде променен от вътрешния правилник. Тези предложения за изменения обаче не са приети от съвета и съответно те не са разписани в решението на парламента от 2005 година. В резолюция от 6 юли 2006 година обаче Европейския парламент отново предлага изменение на протокола относно привилегиите и имунитетите. 8 април 1965 година. Но и до този момент това искането на парламента е, е безуспешно. Все още разглеждаме тези въпроси въз основа Имам предвид въпросите за имунитета възоснова на протокола от 65-та година. В да, в тази връзка ми позволете съвсем накратко две-три бележки е, във връзка с практиката в Европейския парламент. Времето ми вече почти изтича. Доколкото аз знам, е имало само един единствен случай а, е, по отношение снемане на имунитет. А, е, а, доколкото аз знам, става въпрос за статута на члена на съответния е, национален парламент като делегат. В това изследване от 2005 година, което между впрочем е актуализирано, което проучване и изследване е повече от стотина страници, там се представят различни случаи, може да се запознаете с тях и съответните решения, разбира се, са мотивирани. В повечето случаи става въпрос за следното дали съответно изказване или деяние на евродепутат, когато е направено, е, дали е направено по време на неговия мандат, когато е изпълнявал своите ангажименти като евродепутат. И когато се преценяват тези а, различни аспекти, се има предвид дали Става въпрос за а, политическо а, преследване, така да се каже. Съгласно член 10 от този протокол, разбира се, се разглежда и въпроса, например, дали а, съответното изказване или а, деяние е било направено по време на заседанията на Европарламента. В началото това са били, е, тези заседания са били един път в е, годината, кога са, е направено изказването или съответното деяние. В почивките, по време на заседанията и така нататък. И в съответните комисии тогава, по това време, се е смятало, че мандатът започва с избора на евродепутата, което може да е, разбира се, интересно е, за новите е, членове, които е, не са били членове в предходния парламент. Що се отнася до имунитета, съгласно член 10 от протокола, се посочва, че след като Европейския парламент вземе решение, то имунитетът на съответния евродепутат може да бъде а, отнет или снет когато става въпрос за дела или деяния, извършени преди избора на лицето за евродепутат. И това е много важен елемент, разбира се, да, за да се гарантира справедливото и независимо справедливата и независима дейност на евродепутата. Но идеята е всъщност, че не би следвало да се привилегира привилегироват членовете на Европарламента, а би следвало да се гарантира работата, независимата и справедлива дейност на институцията като демократически избрана. Т.е. да се гарантира независимостта на целия парламент и на неговите членове. Благодаря ви. Herzlichen Dank, Herr Offenmann. To było bardzo interesujące zakreślenie instytucji immunitetu. Благодаря на господин Оферман за този исторически преглед на проблемите на парламентарният имунитет, къде той се простира, какъв е, какво е приложното му поле и как той се прилага към европейските депутати. А, трябва да ви обърна внимание на това, че в различните страни подхода към института на парламентарния имунитет е различен. А ние ще се спрем на различните аспекти на този въпрос в хода на нашата дискусия. И след този теоретичен исторически преглед, сега ще хвърлим поглед към бъдещето. Какво е бъдещето на Института на парламентарният имунитет? Какви мерки трябва да бъдат приети? Може би трябва да се вземе предвид променената ситуация и съответно да бъдат променени правилата. В бъдещето парламент, имунитетът на депутатите вероятно ще се промени. Но сега ще чуем господин Гаргани. Имате думата. Благодаря, господин председател. Е, искам да ви благодаря, тъй като съм бивш председател на тази комисия и за имах възможност да работя на високо равнище именно по тази тема. ще имаме възможност да обсъдим задълбочено въпросът за имунитета. Това е въпрос, който идва на дневен ред поради политическите кризи и поради други проблеми. Значи, струва си да хвърлям един поглед, да видим как функционира институтът е имунитета и как, е, каква е съдебната практика във връзка с него. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим днес този въпрос. Европейският парламент, пък и националните парламенти не са успели да създадат е, е, хомогенна съдебна практика и набор от обективни критерии, когато става дума за парламентарния иммунитет. Между 2004 и 2009 година Европейският парламент успя да изработи последователни правила, но през последният мандат до 2014 година Европейската комисия възприе различен подход, е, отрицателен по същество според мен. Вероятно те са били повлияни от някои от решенията на Европейския съд. Както посочи господин Оферман, имунитетът на депутатите е част от всички демократични системи. Той не защитава личността на депутата, а парламента като такъв. А правата за неотговорност означават на, свободата от наказателна отговорност означава, че депутатите могат свободно да изразяват своето мнение. Дарндорф е писал по тези въпроси в по-ново време. В парламентите сме свидетели отражение на конституционните системи, като парламентарната демокрация е загубила част от своята, от своята сила, като се е задала така една своего рода псевдопарламентарна демокрация. Става дума за различни правомощия, които не трябва в никакъв случай да се вмесват в функционирането на други елементи от системата. Когато защитаваме ролята на парламента, трябва да се знае, че те обязателно трябва да бъдат защитени от всякаква намеса, външна намеса. Във всички европейски страни и особено в Италия, която е малко по-особен случай, взаимодействието между правомощията на държавата, на магистратурата и на съдебната власт са обект на критика, честа критика от страна на магистратите и политиците. Правомощията и силата на съдебната власт в цяла Европа като че ли се засилват и увеличават. Това не е въпрос на някакво ново законодателство, а реалност, която проистича от социалния живот. Правила, които по-рано се включваха в принципа на неотговор, наказателна неотговорност, вече като че ли не се включват в неговия обсек. Всичко това значи, че в някои случаи се оказва, трудно да се гарантира имунитетът на депутатите, нещо, което е абсолютно необходимо, за да могат те да си вършат работата както трябва. Ако даден депутат се отказва от е, имунитета си, това няма правни последствия, защото фактически имунитетът се отнася до парламентът като институция. Често се казва, че това право е остаряло, защото то се отнася не до индивида, а до парламентарната система като такава. Не можем да се съгласим с подобно твърдение. Абсолютната е независимост на съдебната власт означава, че тя може да предприема преследване в кавички, без да трябва да оправдава с доводи своите действия. Това е обект на анализ в много италианският конституционен съд, път и Европейският съд в много случаи е заявил, че принципът на наказателната неотговорност а, трябва да съответства на необходимостта от свободно изпълняване на политическите функции. Въпросът е следният. Ако става дума за представители на гражданите, каквито депутатите са, те несъмнено трябва да бъдат защитени при, изпълняване на своите, при изпълнение на своите функции. Различно бе било положението по този, въпрос миналия век. Трябва обаче да бъдем особено внимателни как се развива институтът на имунитета в бъдеще. Преди няколко месеца в Италианският сенат съдебните власти поискаха свалянето на имунитета на един сенатор. който беше обвинен от неправомерен фалит. И е, че беше обвинен също така, че е, защитава приемането на закони, които ще бъдат в интерес на неговата, на неговата търговско дружество. Доводът беше, че ако той продължи да изпълнява законодателните си правомощия, ще може да продължи а, е, подобна неправомерна дейност като сенатор. В случая сме свидетели на пряка намеса в е, законодателната власт, която трябва да бъде е, свободна от заплахата от наказателно преследване е, при изпълнение на нейните функции. Друг пример. Това е примерът с Габриеле Албертини. Той беше обект на съдебно преследване. А самия той се оплака от начина по който се е водило разследването, как е бил разпитван, повикан е бил след обед, трябвало да чака дълго време и са го разпитали през нощта. Господин Албертини твърди, че това са методи, които приличат на методите на гестапо. Обаче магистратът, който е решил реши да започне съдебно преследване за клевета срещу господин Албертини. А, това е интересен факт. Парламентът не, а, не имунитетът на а, своя член, но магистратът а, и неговото поведение а, бе критикувано а, и по повод на начина по който се е държал и в други случаи. Не само в наказателни, но и в граждански производства. Значи, интересно е да се анализират тези случаи, за да се види как се изпълняват задълженията и функциите на едната и другата страна. В случаят депутатът има право а, и задължение да представлява гражданите както в парламента, така и извън него. И да изразява мнение винаги, когато такова се поиска от него. Такова мнение той може да изразява не само в парламента, но и в публичното пространство, пред медиите, в пресата и така нататък. И това разширено а, поле на, на, на неговите а, правомощия, в никакъв случай не може да се смята като а, а, нещо, което излиза извън а, рамките на имунитетата. Членовете на Европейският парламент са преки представители на европейските граждани те имат право да говорят публично, да разговарят и се изказват пред представители на гражданското общество. И това е право, което трябва да се ползва много внимателно. Съответната комисия трябва да прецени дали принципа за наказателната неотговорност може да се прилага във всеки отделен случай. И а, какво е по същество това, което е изразил като мнение съответния депутат? Не става дума за неговата роля. Става дума за неща, които се отнасят до дневният живот и е, политическата реалност. Е, по този начин се осигурява защита на членовете на Европейския парламент, ако срещу тях се води разследване или се завеждат дела, които биха попречили на изпълняването на техните парламентарни правомощия. Те трябва да се радват на достатъчна е, защита а парламента да може да оцени обективните критерии Върховният италианският съд в случая на Алдо Патричело реши, че мнение изразени от депутата дори не в Европейския парламент, а е извън него, фактически са част от а, техните права и задължения. И влизат в, в обсега на протокола за правата и привилегиите на депутатите. Нещо повече, в определението на съда се казва, че съгласно член 8 тези правомощия трябва да се разглеждат в най-широк смисъл. Може да става за мнения, които са субективни, но които са свързани с парламентарните задължения на съответния депутат, с неговата роля като депутат. И, значи, в случая се трябва да бъде осигурена защита на безпрепятственото изпълнение на парламентарните функции на депутата. Съгласно член 9 на договора, трябва да се вземе мнението на съда, но няма невменено е задължение да се изпълнява безпрекословно съответното съдебно определени. Парламентът е, трябва да разглежда тези въпроси всеки е, отделно за себе си. Е, професор Роберт Брок заключава в една от своите книги, книгата е заглавена Суверенният магистрат, и в нея той казва, че когато защитата на Конституцията е в ръцете на съдиите, това, което е описвам в моята книга, е неизбежно. И ако съдите трябва да решават какво е конституционно и какво не, имаме сблъск, сблъсък от една страна между демократичния, демократичния принцип, демократичния принцип от една това са е, избраните представители на народа и от друга страна недемократично избраните е, представители на съдебната власт. Е, това не значи, че един от двата принципа трябва да надвие другия. страните които искат да не попаднат в този конфликт, да не изпитат последици за този конфликт, трябва да ограничат антидемократичните права на съдебната власт. И време е Европейският парламент да изпълни своите функции и своите права, нещо, което е абсолютно негово задължение и по отношение на този въпрос. Благодаря, господин Гаргани. Имаме, сега, ще имаме възможност да разговаряме с вас. Очевидно, е, различни възможности. Много често се тълкува различно с състоянието на нещата много пъти се възприема популистски подход към въпроса за имунитета. А, това е нещо, което несъмнено ще имаме възможност да обсъдим по време на дебата. А сега а, ще дам думата на Саша Харт, професор по сравнително конституционно право в Мастрихския университет. Бих искал да ви помоля да направите връзка между европейският, на европейските депутати и имунитетът изобщо и европейския контекст като изобщо. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, гости. Благодаря ви за оказаната ми чест да се изкажа пред така почитаема аудитория. Ще се опитам да докажа в своето изказване, че както практиката на Европейския съд за правата на човека, така и на Европейския съд, т.е. на съда на Европейския съюз, макар и предпазливо, определено представя една тенденция към функционален подход, що се отнася до парламентарния имунитет. За да станем свидетели на тази тенденция, преди всичко трябва да имаме предвид, както бе пояснено, прочем, от преждеговорившите, че терминът парламентарни имунитети всъщност представя две нива на имунитет, които в повечето системи, в това число в Европейския парламент, съжителстват една, един до друг. Ед, ед, нали, ед, Едното ниво е, е неотговорност, терминологиите са различни, но, но съдържанието е, е почти едно и също. Неотговорността означава също така свобода на словото в парламента, в това число вота е, и изказванията в парламента, но, както знаем, и всякакви други изказвания при упражняването на мандата или, както се казва в други системи, е необходимо принадлежни на упражняването на задълженията на депутат. Като имунитета е абсолютен и вечен, т.е. по срок той превишава парламентарния мандат. В много случаи не може да бъде и отнет. не е нарушимостта на, на, на личната неприкосновеност от друга страна, другото ниво на имунитета обхваща действия, които не са непосредствено и съществено свързани с качеството член на парламент. Този имунитет е далеч по-широк, но от друга страна е ограничен в е, времето. Освен това не дава защита от някои процесуални действия, като е, лишаване от свобода задържане и не обхваща всички действия. Както казахме, този особен имунитет е ограничен във времето. И обикновено приключва с приключването на мандата на депутата, т.е. за действия извършени по време на мандата, депутатът може все пак да бъде преследван при отсъствието на този втори имунитет. Днес е наличе доста широк консенсус и в Европа, и, и другаде, както сред законодателните събрания, така и сред научните среди, че и, и известен имунитет е абсолютно задължителен, за да се гарантира функционирането на законодателното събрание. Но при това всеки имунитет е изключение от принципа за равенство пред закона и особено, що се отнася до, до личния имунитет – е, на депутата, т.е. до втория имунитет на всеки депутат. Се знае, че колкото по-широк е неговия периметр, толкова по-висок е риска от злоупотреба. И освен това, винаги се задава въпроса за разграничаването на е, е, необходим и общ имунитет, къде всъщност трябва да се прави разликата между двата. Ако вземем практиката на съда, на Европейския съд за правата на човека, е, е, виждаме два вида дела по шести, правото на справедлив процес, в това число правото на достъп до, до правосъдие, до, до съд. В е, такива случаи, когато имаме имунитет, е, и той е неоправдан, фактически той представя нарушение по 6 член от Европейската конвенция за правата на човек. По-нататък, по-косвено има позовавания на 10-я член от Конвенцията за свободата на изразяване на мнение, според който 10-ти член, втора линея, това право не е неограничено, т.е. то е свързано и с задължение. И макар и парламентарният имунитет няма възможност да наруши това право. Е, Страсбургския съд е, често е сезиран с въпроса за евентуално по- широка или по-голяма свобода на словото и на изразяване на мнение за членове на, на парламенти. Нали, особено когато става въпрос за е, изказвания, пропагандиращи омраза. Но главно юриспруденцията на Страсбургския съд е по 6 член от конвенцията. Водещото дело, така да го наречем, свързано с парламентарния имунитет е А срещу Великобритания, е, по което дело съдът се е произнесъл през 2002 година член на Камерата на общините на Великобритания, е отправил тежки, както се оказва, неверни е, обвинения срещу един от своите е, избиратели, идентифицирайки го е, с адрес нарекал е лицето изчадие Адово или нещо от този род. Лицето е пострадало е, тежко в социалните си контакти, било е принудено да смени адреса си и така нататък. Е, и е, това лице се е опитало да заведе дело срещу този депутат в Великобритания, но съдът се е позовал на имунитета на депутат. Страсбургския съд постановява, е, че имунитета представя законно основание за ограничаване на общото право на достъп до съд. Интересно е обаче да видим, че Страсбургския съд е, в значителна степен изменя това свое становище в по-късната си практика и установява това, което аз бих нарекал функционален критерий е, за това дали имунитетът може основателно да ограничи правото на достъп до съд. Съгласно този критерий, само ако действието е съществено свързано с парламентарната дейност на носещия имунитета, тогава този имунитет може да ограничи правото на достъп до съд. И в такъв случай е, е, основанията на решението по А срещу Великобритания е, са действителни. По-късно в делото наречено Кортова, те са две дела с едно и също име, понеже жалбоподателя е един и същ, е, член на италианския парламент е, е изпратил е, подигравателни писма и, и, и, и подаръци и така нататък на италиански прокурор. В този случай съдът приема, че такива подигравателни писма, цитирам, по своя характер не могат да бъдат разглеждани като попадащи в обхвата на парламентарните действия. И плюс това се говори за липсата на каквато и да било ясна връзка е, между целите и средствата, т.е. не може да се говори за пропорционалност. Та, е, е, по този подход на, на съда, по Кордова и други подобни случаи, е, води до сериозно ограничаване на действието на самото негово решение на съда по прежде цитираното дело ка срещу Великобритания. Освен това, няма ясно разграничаване между така наречената неотговорност, която в край край ще се свежда до свободата на словото в парламента и до действия свързани с е, парламентарния живот и личната неприкосновеност е, или ненарушимост на е, свободата на депутат. Като втория, така да се каже, извън парламентарен имунитет, почти никога не отговаря на критерия, на споменатия функционален критерий за връзка с парламентарната дейност на депутат. Освен ако не е на лице фумус персекуционис, т.е. ако няма достатъчно основание за подозиране, че действията на депутата са били политически мотивирани, то този втори имунитет почти не, не, не може да устои на функционалния критерий на Страсбургския съд. Е, има дела, например, Цакити срещу Гърция, въпрос за действия, извършени доста преди избирането на лицето за депутат. Е, бивш съпруг на, или съпруга на депутат не може да получи достъп до, до съд за, е, по иск за издръжка на деца и така нататък. Любопитно и за съжаление бихме могли да кажем, обаче само в един случай съдът признава, че е, има две форми на имунитет. Тясно парламентарен и извън парламентарен. Е, това е делото Карт срещу Турция, е, малко особено дело, тъй като жалбоподателят пред Сразбургския съд самият е депутат и се жалва от турския парламент, който не вдигнал имунитета му по негово искане, за да може той да се яви пред съда. И е, основанията, които развива съдът в този случай, имат е, различни последици за различните видове имунитети. Е, можем да стигнем до заключението, че е, първия тясно парламентарния имунитет, наречен неотговорност, е, е, е сравнително е, защитен, стига действията и изказванията на лицето да са тясно свързани с упражняването на парламентарния мандат. Докато широко парламентарния или извън парламентарния имунитет фактически поставен под въпрос от съда, макар и не изрично. Ако видим сега практиката на Европейския съд, на решим а, въпросът следния. Да, мислите ли, че трябва да започнем работа по създаване на институт на а, е, имунитет специфичен за европейският депутат, имунитет, който не е свързан с имунитета на депутатите в националните парламенти, какъвто е случаят в момента. Това е въпрос, който многократно сме обсъждали в комисията. Мисля, че господин Гъргани може да отговорите. Да отговори на този въпрос. Да, разбира се. Веднага ще отговоря. По време на мандата 2004-2009 година, когато аз имах честа да бъда председател тук на тази комисията, си спомням, че беше изготвен един ам, доклад, не си спомням името на съответния а, германски депутат. Та, тогава с този доклад ние показахме, че той беше прият с две трети и в него се посочваше различни възможности за уреждане на имунитета, т.е. за евродепутатите би следвало да се приеме единен имунитет, едини права и привилегии, без значение от коя, в коя държава членка те са избрани. И в този доклад, който а, посочих, се описва също, че всъщност всички е, е, евродепутати получават едно и също парично възнаграждение. Така че би следвало да разполагат с еднакви права. Но, за съжаление, и този доклад някакси потъна някъде. Тоест, важно е да имаме балансирани е, правила защото работата на евродепутатите продължава и извън рамките на Европейския парламент. Тук не става въпрос само тук за работата в отделните комисии, парламентарни комисии. Става въпрос за изказвания, мнения извън а, тези комисии по отделни актуални проблеми. Как а, ние ще третираме тези изказвания на евродепутатите? Разбира се, че те могат да бъдат е, анализирани и тълкувани различно, но всеки евродепутат може да се изказва по социални, економически и обществени проблеми. Когато обаче, да речем, един евродепутат работи в, е, е, например, Комисията по правни въпроси, изказва се по правни въпроси за беженците, Турции и по други актуални теми, тогава той е, всъщност е, бива интервюиран. Ако той не беше евродепутат, нямаше да го интервюират, медиите нямаше да се интересуват за него. И когато той прави въпросното изказване, разбира се, трябва той да бъде оценявано, анализирано. Не става въпрос да се ограничи периметъра на изказванията на евродепутатите. Става въпрос за това, че следва депутатите да предоставят обективни мнения и изказвания. Ако прокуратурата прецени, че всъщност изказването нарушава съответните права и имунитети, то съответният евродепутат би следвало да бъде изслушен, защото той представлява Европейския парламент. В Италия обаче не можем да се позовем именно на имунитета. Не знам как се процедира в другите държави членки, какви са другите възможности, но в повечето страни, поне, по мое мнение, за евродепутата всъщност би следвало да въжи защитата за, за всички, за целия парламент, а не за отделния. Тази, тази, тези привилегии и тези права не са индивидуални, те са за цялостната институция. Когато говорим за европейска политика, става въпрос за криза и така нататък, естествено, че евродепутатите би следвало да се ангажират и да се изказват и би следвало да се предоставя общата защита, не както във Франция, Италия или в Германия индивидуална защита. Затова бих желал като цяло евродепутатите да бъдат защитавани като цяло, като институция. Аз също искам да продължа мисълта на господин Гергани. и Той правилно отбелязва, че когато говорим за изказвания, мнения, направени съгласно член 8 от протокола, става въпрос за неотговорност по отношение на мнения, изказани извън парламента. То в тези случаи е хубаво действително да имаме все пак някакви критерии, което ще бъде сравнително лесно да се прецени дали определено изказване и мнение е направено когато депутата е упражнявал своите задължения. Т.е. тези критерия, както каза и господин Гергани, той, ако правилно го разбрах, той е предложил такива критерии. Например, дали всъщност депутата е бил интервюиран, бил запитан, именно поради това, че той е, е публична фигура. И мисля, че това може да се постигне. Но проблемът, според мен, е как ще се прилага член 9 от протокола, което потвърждава имунитета на някои депутати в ситуации, които, разбира се, нямат нищо общо с е, коментари Става въпроса за дейности, за деяния, е, наистина извършени извън е, парламентарния мандат. И разбира се, за определени е, дейности и деяния трябва да се запази, разбира се, неприкосно, личната неприкосновеност на евродепутатите в някои, например, системи, правни системи, има изрична забрана от повдигане на правно обвинение. Така че, а от друга страна обаче в Холандия, например, не съществува тази правна фигура на, на, а, неотговорност. Така че, без значение какви са различиите, нали, ако сравняваме ситуацията или модела в Холандия, например в Нидерландия. Ако имаме нидерландски депутат, който е извършил нещо извън своите правомощия, той разбира се няма никакъв имунитет. Това е напълно различно от ситуацията и модела в Гърция или в Польша или в други държави членки. Така че това е проблем, който не може да бъде решен просто като uh, се съгласим или договорим еднакви начини на тълкуване или развивайки, разработвайки единни критерии, които да се прилагат всички държави членки спрямо техните евродепутати, според мен това може да се постигне само и единствено посредством изменение на протокола, както каза и господин Оферман, както сме видяли и до момента, че това е трудно постижимо в съвета. Bardzo dziękuję. E, dodam jeszcze gwoli Много благодаря. Е, и същевременно, когато се питаме, когато Евродепутат отговори като евродепутат, Еме предвид дали неговото изказване е пред телевизията, пред пресата и някъде другаде. И е направено като дали е направено изказването като евродепутат или в ролята на някакво друго лице. И господин Гаргани цитира случай за депутат, чийто имунитет беше снет след много дълга дискусия. Той се изказа при този случай срещу съответният прокурор, обаче го направи не като депутат, а като гражданин. И именно за това е необходимо да се знае какви са рамките, в които може да да действа депутатът, било в публичната, било в частната сфера. Защото тук сме изправени пред един проблем. Тъй като по въпроса съществуват различни мнения. А в Европейския парламент трябва да има много прости, ясни правила, които да регулират въпросът с имунитетът на евродепутатите. Във всеки случай това е моето лично мнение. Ако иска някой друг да вземе думата, ако не, в такъв случай ще приключим с първата част от нашата, нашето заседание. Едно уточнение. От Съдейки от моя опит а, в тази комисия между 1979 и 2004 година, имаше един депутат, който беше интервюиран два дена след като бе пристигнал в, в Брюксел. И бяха му поставени въпроси, общи въпроси по, за Европа и италианската политика. И въпреки, че разграничението, разграничението между двете неща е, е не особено ясно, но в случая с градини той бе е, подведен под отговорност е, поради това, че беше направил изказване, е, което не може да се приеме, че в изпълнение на депутатските му функции. come amante delle questioni della giustizia per avere un parere su una funzionalità, io non conoscevo neppure il nome del magistrato. Certamente un, un tribunale che rinvia... Не, не си спомням името на tosi sedia, no както казах, след 8 години съдът отново разгледа този случай и трябваше съответно депутата да, да, да даде обяснение. При господин Албертини нещата бяха малко по-различни. бяха спрямо него използваме така доста странни методи, бих казал, малко гестаповски методи. Е, той беше повикан, например, в, е, на разпит в 16 е, часа, престоявайки в полицейския участък до рано сутринта. От този сорт става въпрос, така че това са наистина прецедентни случаи, които нали, се случват дори и се наблюдават при евродепутати. Освен това, това е един нали, доста са, така, специален случай, когато става въпрос нали, за снемане на имунитета или още е, незабавно след избора на съответния член на Евро. А... И, и, така, и така преминаваме към втората част на нашия семинар, където ще се спрем на различията между различните правни уредби в страните членки. Ще разгледаме три страни. Парламентарният имунитет в тези три страни. Ще започнем с господин Пьотър Шибалски, който представлява канцелството на полският Сейм. Благодаря, господин председател. Дами и господа а, депутати, е, ще говоря за депутатският имунитет в Полша. Тъй като времето е ограничено, ще се опитам да говоря за различните видове парламентарен имунитет и в заключение ще се спра на текущата парламентарна практика в Польша по този въпрос. Най-напред трябва да кажа, че Полската конституция от марта 1921 дефинира определени видове парламентарен имунитет. Този парламентарен имунитет е определен от така наречената малка конституция от 1992. Е, Ние наследихме правилата дефинирани в тази малка конституция, така наречена, от 1992 година. 105 член от Полската конституция се отнася до парламентарният имунитет и по-специално неговия, нейният член 105, както казах, където се описват четири вида имунитет, на който се радват полските депутати в 108 8 член се уточнява, че разпоредбите на 105 член се отнасят и до сенаторите. Имитета на членовете на диета са сходни с имунитета на сенаторите. Както казах, член 105 дефинира четири вида имунитет, които могат да бъдат групирани по различни начини. Преди всичко имаме материален имунитет, дефиниран в първия параграф на 105 член, където става дума за наказателната неотговорност. И ако разгледаме имунитетът, правилата за имунитета е в, в контекста на останалите конституционни принципи, става ясно, че в Польша, както и в много други демократични страни, имунитетът в никакъв случай не може да се разглежда като някаква лична, лична привилегия на депутата. Тоест, съответно на 104 член от Конституцията, депутатите са представители не на своите избиратели, а на нацията като цяло. И една от най-интересните черти на този подход е, че те имат право да действат независимо. Всички депутати трябва, имат право да действат без да бъдат заплашени от каквато и да е наказателна процедура, наказателна, наказателно преследване. Този вид имунитет гарантира автономността, независимостта на полският парламент. Но не повече от това. Наред с това, преди около 20 години Полският върховен съд установи или откри, казано в кавички, че имунитетът представлява изключение от принципа на равенството. Принцип, който вече съществува в, в, в, в Конституцията и затова Върховният съд обяви, че всички правила за имунитета трябва да бъдат тълкувани стриктно. И не може е, приложното поле на е, понятието имунитет да се разширява е, неограничено. Става дума за ексцедента. Значи, не може да се тълкува разширително този конституционен принцип. Сега ще се върна към материално-правната страна на имунитета. Говорихме вече за наказателната неотговорност и наказателната неприкосновеност. Тези привилегии се ползват единствено в рамките на парламентарният мандат. Защитата от подобни отговорности започва в, с датата, в която депутата полага клетва и поема функциите си като депутат и приключва в деня, когато депутата или сенаторът приключи своя мандат. Особено важно е в случая да се подчертае какви са дейностите, които депутатите и сенаторите изпълняват в рамките на своя парламентарен мандат. Този въпрос е изяснен от закона за функциите на депутатите и сенаторите, където се казва, че техните действия включват изказвания пред Народното събрание по време на заседанията на политическите групи, на парламентарните комисии и всички останали места, където те се изказват в изпълнение на своите, своят парламентарен мандат. В съответствие с съдебната практика на Полския върховен съд, всички дейности, които проистичат от функциите на депутата и са свързани с изпълнение на задълженията на техния мандат, са част от тяхните материални задължения, техния материален имунитет. но можем да се попитаме дали става дума само за дейности в рамките на парламента или извън него. През 2014 година Върховният съд реши, че този имунитет се прилага не само по време на заседанията на парламентарните комисии, но и по време на техни изказвания пред външни органи, извън парламентът на Сената, сградата на парламента и на Сената. И в случая е, съдът е, предлага един вид тест, е, за да се види дали става дума за задължение, което се вменява на депутатите и сенаторите. Изказването на депутатите в медиите са въпрос, който е противоречив мнение има по него, той е спорен. Някои смятат, е, че тези изказвания не трябва да бъдат е, защитени от е, парламентарният имунитет за наказателна неотговорност, но практиката на Върховния съд е следната. Той разгледа наново този въпрос и според него тези изказвания отговарят на текста от първи член, втори параграф и депутатите могат да правят изказвания и в рамките на своите избирателни окрази, своите избирателни окрази, където независимо от това дали те са преднаправени пред вестници, телевизия или другаде, и в всички случаи трябва да се каже, че съдебната практика по този въпрос в никакъв случай не е последователна и това е нещо, което предстои да бъде изяснено и решено в Польша. Тази страна на а, депутатският имунитет. Сега по отношение на дейностите на депутатите в рамките а, а, на техните задължения – те носят символична отговорност, етична отговорност, може да се каже. И разбира се, правилника предвижда и дисциплинарни мерки, ако те, тяхното поведение на съответства на изискванията и на нормите, било в парламента, било в Сената. Може ли един депутат да бъде обект на наказателно преследване? А, може, ако той примерно нарушава правата на трето лице, примерно обижда го. В такъв случай имунитетът може да бъде снет било от парламента, било от Сената и съответният депутат може да бъде обект на наказателно преследване и да бъде съден. Съществува и така наречения формален е, имунитет. Това е член 105 и 2 параграф от Конституцията. А, значи не мога да се образува наказателно производство срещу депутатите без съгласието на диета, на парламента. Това значи, че защитата започва от много по-рано от деня на обявяване на резултатите от изборите. Очевидно, че клетвата и поемането на депутатските задължения стават по-късно. Тоест, тази защита на депутата съществува от по-рано. И това въжи както и за тези, които биват преизбрани, така и за тези, които са избрани за първи път. Това положение проистича от факта, че фактически мандатът формално започва от първото заседание на Сената след провеждането на изборите. И позовава се позоваването е на четвърти член от 105 член на Конституцията. Формалният имунитет в този случай – било на членовете на парламента, било на камерата, било на членовете на а, а, Сената, а, не могат, разбира се, да се радват на привилегиите, на тези привилегии, ако те сами са отказали от тях. Пети параграф на член 105 орежда неприкосновеността, законодателната неприкосновеност, т.е. депутатите защитени от арест, задържане под стража и прочее. Но какво значи задържане в със случая? Става дума за нарушаване на а, свободата. Но а, а, как, има случаи, когато има опасност а, лицето да избяга или да се укрие. В такъв случай парламентът може да даде разрешение за задържане под стража. И разбира се, има и случаите, когато е лицето заварено в момента тежко престъпление, когато може да бъде задържан депутатът, без да се иска предварителното съгласие на Сената или на парламента, но председателят на парламента и на Сената трябва незабавно да бъде да бъде уведомен и може да разпореди незабавното освобождаване на съответния сенатор или депутат. Става дума за 105 член, трето, трети параграф, една нова привилегия, която се формулира за първи път през 1997 година. Става дума за суспендиране на наказателната отговорност. Ако е започнало наказателно преследване преди деня на изборите срещу депутат или сенатор, а, той продължава да се радва на, на наказателна неотговорност, освен ако страната или на парламента не реши, че негови имунитет е суспендиран. Сега нещо да кажа за процедурите. Първо за процедурата за сваляне на депутатският имунитет. Това е възможно в три случая. Първо, ако когато депутата действа в рамките на правомощите си, парламентарните си правомощия, той нарушава правата на трето лице. В такъв случай може да бъде обект на а, съдебно преследване със съгласие на камерата или на Сената. А, също така, така нареченият формален имунитет може да бъде също свален И накрая имаме а, а, случаите, както казахме, когато е а, е, възможно да не се прилага наказателната неприкосновеност, т.е. да бъдат а, е, задържани под стража е, а, депутатите. А, процедурата се състои от три етапи. Председателя на парламента или на сената най-напред разглежда внесеното искане за сваляне на имунитета. Има формални критерии кои... и председателя трябва да се увери, че всички изисквания са изпълнени. Ако това е така, председателят изпраща съответното искане в комисията, парламентарната комисия, която приема препоръка, която се разглежда на пленарна сесия. Това е третият етап. Пленарното заседание, там не се води дебат. Взима се решение за снемане на имунитета. Необходимо е това да стане с абсолютно мнозинство. съответно мнозинството от депутатите или сенаторите съответно трябва да гласуват за снимане на имунитета. А, но преди да се стигне до етапа парламентарна комисия, депутатът може да се откаже от своя имунитет. В такъв случай председателят информират съответния депутат, че има искане за сваляне на имунитета и съответният депутатът или сенаторът може сам да се откаже от имунитета си. И една нововъведена процедура. А тя е резултат от текущата практика. Беше приета през юли 2015 година и се отнася единствено когато става дума за незаконни действия когато става дума за нарушения на, на правилника за правоуправление, такива нарушения по пътищата, съответно може да си плати глобата депутатът и смятаме, че тази поправка, тази нова процедура е един успех за полският парламент. Имаше случаи, когато бе започнато наказателно преследване срещу депутата преди изборите. Имаше резолюция на Сената а, с искане за суспендиране на а, а, производството подкрепена от три пети от сенаторите или депутатите в случая. И накрая да кажа нещо за парламентарната практика. В последно време период от 2003 до 2015 година, на който е обект на нашето изследване – то, то обхваща абсолютно всички а, е, а, е, видове имунитет, а, е, както те са формулирани в а, решението от 1997 година. В а, 82% от случаите ставаше дума за пътно-транспортни нарушения а, просто всички а, полски депутати трябва да а, карат по-бавно. защото повечето от а, производствата се отнасят до превишена скорост. Но с изменението, за което вече споменах, всички случаи на наказателно преследване за превишена скорост, не се разглеждат вече от парламента, депутатът си плаща глобата и с това нещата приключват. Иначе Сената беше приел над 70 резолюции за сваляне на имунитет и в повечето случаи те бяха потвърдени. Тези 70 резолюции. И трябва да кажа, че резултатите от гласуването по тези искания в никакъв случай не зависеха от политическата принадлежност на депутатите, за които ставаше дума. Но, разбира се, депутатите имат право да защитават, да се защитават, когато се иска свалянето на имунитета им. Но въпросът е в известен смисъл спорен. Някои колеги не са съгласни с мен по този въпрос. Те смятат, някои смятат, че става дума тук за политически е, действия, но аз съвсем не съм съгласен с тях. В Сената имаше 11 резолюции, т.е. сравнително редки случаи са това, през периода и нямаше случаи на сваляне на имунитета на сенатор. През 2004, период 2004-2006 година бяха най-тежките случаи. Бе свален депутат, на имунитетът на един депутат, който бе обвинен в, тежка корупция. Това беше през 2004, та през 2006 та друг депутат бе обект на наказателно преследване за опит за отвличане, изнасилване. И след като бе осъден на първа инстанция, Върховният съд реши, обаче след това, че той е невинен. И с това ще приключа. Благодаря. Най-напред бих искал да посоча, че Комисията по правните въпроси на Европейския парламент. Много се радва, че е, Полския парламент е приел е, това решение, защото по-рано, какво, депутатите не са плащали глоби. А, надявам се, че подобни случаи в бъдеще няма да има. Където и да е. Сега не се обръщам лично към вас, а по-скоро към всички присъстващи. Не трябва обаче да се променя а, изискването да се сближат а, позициите между, на, по отношение на имунитета в, на, на депутатите в националните парламенти и евродепутатите. Единственият случай между 2004 и 2006, който се спомена, а, беше когато имаше дебат в пленарната зала по въпроса за имунитета на депутатите в националните парламенти, тъй като имаше несъответствие между начина по който този въпрос бе уреден за евродепутатите и за депутатите в националните парламенти. Конституцията от 1997 предвижда права, които са подобни на правата, цитирани в е, редица текстове, за, се отнасящи се за европейските депутати. Това се отнася и за борбата с корупцията. Казано е ясно, че европейските депутати не носят отговорност за решения, които са взети в миналото. И е, необходимо е полският парламент да направи всичко възможно, за да се гарантира абсолютна равнопоставеност на полските депутати в националният парламент и европейските депутати. Защото все още съществуват проблеми в това отношение. А сега а, а, ще, господин Филип Аустерман ще говори по проблемите на а, депутатският имунитет в Германия. Та, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, депутати и присъстващи. Благодаря за тази възможност, която ми предоставяте да ви запозная с нашата система на имунитета в Германия. Няма да говоря в големи подробности, просто ще се спра най-вече на а, германския Бундестаг, защото, що се отнася до федералните провинции, там ситуацията е малко по-различна. Ако желаете, ще отговаря на въпроси за тях. И слушах с голямо внимание преждеговорищите и виждам, че доста са пресечните точки и общите страни, т.е. ние споделяме общи ценности и чухме и господин Оферман, който описа историческото развитие. И това, което чухме за Полша, разбира се, звучи много познато за нас. Но нека да започна с член 46 от Германската конституция. И съгласно този член, алинея първа, се урежда така наречената лична неприкосновеност, а съгласно параграфи 2 и 4 се урежда имунитета. Така, в Германия какво означава безнаказаност или е, лична непрекосновеност? Това означава, че когато депутатите правят изказвания, гласуват, е, те не носят е, наказателна отговорност. И разбира се, е, е много, много важно къде са направени тези изказвания. Що се отнася до клевети или разпространяването на неверни факти, то тези биват наказателно преследвани. Те не са защитени. Разбира се, този вид имунитет започва от самия началото на самия мандат, когато се очредява парламента личната неприкосновеност не може да бъде отнета. Т.е. когато, например, някой е направил изказване в парламента, той е защитен през целия си живот, т.е. това изказване. Съществува не само неотговорност в наказателно-правен аспект, но също така и по отношение на административни наказания. Под изказвания се имат предвид не само речите, а се имат предвид и писмените изказвания, като разбира се не се, изключва, не се включва тук физически насилия като удари, побутване и така нататък. Когато има дисциплинарни мерки, Тоест, ние правим разграничения между наказателно правно преследване и административни дисциплинарни мерки. Не мога да ви дам примери, защото всъщност нямаме съдебна практика относно дела, свързани с личната неприкосновеност. Съвсем наскоро имахме подобен случай, но прокуратурата не беше включена. Имаше един депутат в, от опозицията, който всъщност беше се изказал в подкрепа на кюрдските бойци в Ирак. И, както знаете, ПКК е забранена организация в Германия, така че подкрепата на тази организация всъщност е инкриминиращо деяние. Повечето това число и мене, ние а, смятаме, че всъщност а, този депутат не би следвал да бъде наказателно а, преследван. Това е по а, първия вид а, а, имунитет. Сега, а, що се отнася до имунитета в същинския смисъл? Това е, той представлява защита от съдебно преследване. Съгласно член 46 от а, Германската конституция, депутатите могат да бъдат подвеждани под отговорност <clears throat> и съответно да бъдат арестувани само когато Бундестага даде своето съгласие под формата на разрешение. И чухме, че всъщност има подобни мерки в Польша. Това е разрешение от страна на Бундестага. Разбира се, трябва да бъде издавано във всеки конкретен случай. Всяка заповед за задържане, ограничаване а, на а, свободите на съответния депутат а, трябва да бъдат извършвани само посредством разрешението на Бундестага. Като разбира се, ако бъдат постановени подобни мерки, то първо трябва да бъде информиран председателя на Бундестага, съответните комисии. Съгласно член 46 от вътрешния правилник на Бундестага, съществуват две решения. Решения, които всъщност се приемат в началото на всеки мандат, които се прикрепят към приложение 6. Тези решения са всъщност съществуват от няколко десетилетия и а, има направени съвсем малки изменения по тях. Първото решение всъщност е, беше прието на пленарна сесия и това решение а, засяга снемането на имунитета. Второто решение е прието от а, така наречения комисия 1, която отговаря за имунитета и вътрешния правилник. И в това второ решение разписва принципите за уреждането на въпросите на имунитета как стоят нещата на практика. Имунитетът всъщност гарантира функционирането на Бундестага и това го чуваме многократно като ценност, която се споделя от е, другите държави е, членки. И тук не става въпрос за индивидуална защита, а за защитата на е, Бундестага и това е в контекста на историческото развитие, като се защитава Бундестага от намесата на изпълнителната и съдебната власт на всички нива отделният член на Бундестага не може да направи искане за сваляне на монитет. Бундестага, когато взима решение за снимане на монитет, не бива да се води от е, външни е, мотиви. Разрешението за снимане на, на монитета е необходимо, когато става въпрос за образуване на наказателно производство, за претръсване, иземване на различни материали или когато става въпрос за задържане. Например, когато става въпрос за както и при лекари и архитекти, разбира се, също така и депутатите подлежат на дисциплинарни мерки. Разбира се, че е, различните решения за снимане на имунитета се определят в зависимост от е, наказателното преследване. Както вече казах, съществуват две решения, на които ние се позоваваме. Но съответната прокуратура, преди да започне разследването, трябва да информира председателя на Бундестага, че възнамерява да образува производство определен а, член на Бундестага. времено този засегнат член трябва също така да бъде информиран, ако разбира се не, а, това информиране не, не е в противоречие с а, наказателното преследване. Обикновено у нас обвиненото лице научава за обвиненото, повдигнатото производство или когато бъде повикано на, на разпит или когато бива а, а, арестувано. Съществуват срок от 48 часа а, за започване на разследването, след като а, председателя на Бундестага бъде информиран за него, като този срок, разбира се, може да бъде а, съответно променен. ако е необходимо, разбира се, е, лицето да получи повече информация, то може да получи тази е, е, информация от председателя на своята политическа група, както и от членовете на политическата група. Това общо решение обхваща когато става въпрос за лишаване от свобода, притърсване на а, а, офис помещенията и разбира се не обхваща също така принудителни, а, принудително задържане и задържане от свобода. За тези действия е необходимо да има решение на Бундестага. Да речем, ако става въпрос за задържане от свобода, то трябва първо да се поиска разрешение от а, а, генералния прокурор, след това от Министерство на правосъдието и след това от а, председателя на Бунд, Бундестага. Това искане за снемане на имунитета трябва да бъде а, проверено, разбира се, от Бундестага без да се изисква е, доказателствени материали и предоставянето на доказателства. Това е забранено. Съответната комисия в Бундестага разглежда е, искането на прокуратурата и в интерес на е, депутата, разбира се, решението не се обсъжда на пленарна сесия. То само комисията излиза с становище което се е, гласува на е, пленарна сесия. То не се обсъжда там. И, съответно, когато Бундестага излиза с това е, решение, то това решение не означава, че Бундестага излиза с позиция за виновността, съответно невиновността на засегнатия депутат. Това се решава единствено и само от съда. когато става въпрос за искане за снимане на имунитет непосредствено след избора на депутат, то тогава само председателя на Бундестага може да прецени дали да се даде ход на това искане. Когато става въпрос за древни правонарушения, то тогава а, не е необходимо общо решение, а е необходимо а, едно предварително решение на Комисията по имунитета и вътрешния правилник. Това е комисия номер едно. И това решение, разбира се, не се а, публикува официално в а, а, документацията на Бундестага, а, а просто се изпрепраща с а, копие до а, всички членове на Бундестага. Съответно, а, пленума може да а, одобри а, възражение срещу искането. И възоснова на това предварително решение се даде ход на искането на прокуратурата, например за претърсване, то тогава става въпрос за снемане на имунитета. Но това а, не означава, че депутата не изпълнява своите функции и задължения. Т.е. той е длъжен да участва в заседанията на комисиите и съответно съда и прокуратурата трябва да се съобразяват с графика на Бундестага и заседанията. Съвсем накратко ще се спра относно а, практиката у нас. Разбира се, че това е обичайна практика на Бундестага, издаването на подобни решения, когато, например, има образувано а, съдебно производство или а, а, дисциплинарни мерки. Разбира се, депутатите биват разглеждани равнопоставено като всички останали германски граждани. Но тази зажи за изказвания, направени не в контекста на политическата дейност на депутата, например, политически обиди, клевети и така нататък. Сега, образуването на производство, разбира се, може да означава и край на политическата кариера на един депутат. Именно поради тази причина подобни искания на прокуратурата се разглеждат абсолютно поверително и с голяма дискретност. Тоест, никакви статистически данни не се подават на, на а, медиите. В момента а, има един подобен случай с а, един а, голям, а, много известен а, ежедневник в а, Германия, който е получил данни и ги е публикувал съответно. Вече значи бях казал какви са мерките, които всъщност за които е необходимо решението на Бундестага, но за някои мерки, например, това не, решение не е необходимо. Например, когато става въпрос за претърсване, когато става въпрос за взимане на кръвни проби при пътно-транспортни проверки. Освен това, когато става въпрос за дисциплинарни нарушения, то не е необходимо Бундестага да излиза с общо решение. Член на Бундестага, ако бъде поканен като свидетел, председателят се намесва. Извинете, господин Остерман, може ли малко по-бавно да четете текстата си? Да, разбира се, казва господин Остерман. Искам да обърна вниманието ви на ам, друг вид разпоредби, свързани с имунитета. Например, става въпрос за следното. Ако депутат е поканен за а, свидетел, то съответно той трябва да бъде разпитан в Бундестага, съгласно процедурния правилник. Освен това, всеки депутат съгласно член 47 от Конституцията, има право да откаже подаването на а, свидетел, да свидетелства. Именно когато той е поверил или доверил по определена информация а, на а, определени лица. Или когато на него е доверена информация. Надявам се, че въпреки всичко информацията е била предост... е разбираема и не е била предоставена твърде бързо. Благодаря ви, господин председател. Dankeschön, Herr Austermann. Zrozumiałe Tłumacze twierdzą, że trochę za szybko, namęczyli się bardzo. Да, всъщност беше е, разбираемо. Е, е, наистина за преводачите беше малко по-бързо от обичайното, но всеки случай мисля, че успяхме да, да добием представа за германската уредба на парламентарния имунитет. Остава ни да изслушаме още един доклад, този път от италиански експерт господин Марко Черазе от Камерата на представителите в долната камера на Италианския парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, е, госпожи и господа, по тази почитаема публика. Е, за мен е чест, че мога да участвам със свое изказване в днешната среща. Няма да се разпростирам върху всичко, което съм включил в доклада си. Е, той е разпространен и го препоръчвам на вниманието на всички, би особено на онези от вас, които страдат от безсъница. Е, благодаря също така на господин Харт, за това, че той разказа за делото Кордова, което ме улеснява в задачата ми, освен, че трябва да е, подчертая, че по моите източници за това дело не се говори като за троянски кон или е, нещо подобно, а, а, а за а, е, дървено детско колело, очевидно става въпрос за а, предметите свързани с спора по въпросното дело Кордова. А, така, а аз бих искал да ви, да ви занимая с въпроса за <clears throat> свободата на словото, като част от особения статут на, на един депутат, от неговия имунитет, и с въпроса за подслушването на електронни комуникации. Правилото е, за неотговорност, е, разбира се, поражда въпроса за парламентарното действие или парламентарната дейност, тъй като, както чухме от колегите до сега, е, тук това доколко доколко разширително или стеснително е, ще се определя понятието парламентарна дейност, толкова по-разширително или стеснително е, ще се определя и понятието имунитет. Колкото по-широко се определя понятието имунитет, имунитет, толкова по-голяма е опасността от нарушаване на шести член от Европейската конвенция за правата на човека. Както стана ясно, впрочем, от е, всички изказвания до сега. Моят отговор на този въпрос, моят опит, подхожда малко, малко по-иначе. Вероятно би трябвало наистина така да поставим въпроса. Да видим как така на кращата би следвало да се решават подобни спорове от съда. Понеже главната причина, е, по която за членове на който и да било парламент, национален е, или европейският, е, въпросът за имунитета да, да поражда неприятности е, че в случаите на искове за е, е, клевета, е, за е, уронване на, на е, доброто име и така нататък, е, депутатът така или иначе трябва да се изправи пред съда. А, е, на мен ми се струва, че е, всякаква злоупотреба с правото на процес, с, с правото на правосъдие, следва също да се наказва. Така че, според мен, решението е, не би следвало да бъде в посока към разширяване правомощията на парламентите, по отношение на имунитета, тъй като по този начин би се политизирало правото, а по-скоро да се въведе правило, уредба в рамките на е, съдопроизводството, според която е, злоупотребата с възможността да бъде атакуван един парламентарен имунитет да бъде сама по себе си наказуема. В противен случай ще, ще продължи тази широко ширеща се практика на ам, дребни, явно неоснователни е, претенции е, срещу е, членове на парламент. Разбира се, ако става дума за италианския парламент, твърде често един депутат е, действително е оклеветил е, или оскърбил някого в е, доклада, който съм разпространил, са разгледани няколко такива случая. Един от тези случаи е е, за един е, италиански депутат, който е, е кандидатствал и за постоянна академична бройка в университета. Кандидатурата му била отхвърлена по непригодност. Този депутат се възползва от властта и авторитета си публично по телевизията да заклейми тази академична комисия, този академичен съвет, който го е отхвърлил. Е, отхвърлила молбата му за е, хабилитиране. И позлавайки се на имунитета си, този, този депутат е, успя да се измъкне от преследване. Това е по... Разбира се, случаят няма нищо общо с парламентарната му дейност, това е онзи втори по-широк извън парламентарен имунитет, е, който е, е закрепен в редица актове. Е, друг един по-специфичен случай е за подслушването. От 1993 година насам италианската съдебна власт не се нуждае от официалното съгласие на която и да било камера на италианския парламент, за да започне наказателно разследване срещу член на парламент. Има обаче някои изрично описани процесуални действия при едно такова наказателно производство, които следва да бъдат изрично разрешени. Е, и сред тези процесуални действия е използването на специални разпознавателни средства, и в това число на подслушване. Е, повечето теоретици е, смятат, че това е доста озадачаваща уредба, тъй като използването на такива специални разузнавателни средства по определение е тайно е, във всеки случай е, е, не може да бъде питано лицето дали иска да бъде подслушвано в рамките на едно наказателно разследване и, и, и съответно, ако тези процесуални действия са сред онези, които задължително трябва да бъдат разрешени по отношението на един депутат, то на практика те се оказват и неползваеми, неприложими. Е, разбира се, е, в последствие е, в практиката възникна казуса и на косвеното подслушване. Така, здравият разум сочи, че ако разговорът, нали, разговорът между двама души по определение се нуждае от двама души. Така че, фактически, когато се подслушва някого, по определени се подслушват двама души едновременно. Е, независимо от това, че е, лицето, обект на разследването е едно. И е, възниква въпроса, ако подслушването е насочено към другото лице, не ползващо се с имунитет. И се подслуша телефона на това друго лице, което не се ползва с имунитет но от другата страна на, на линията е депутат. И тук имаме две альтернативи на тълкуване. Първата, нали, ако се опрем на италианската конституция, е, че независимо от това, е, ние трябва да защитим имунитета на депутата на всяка цена което, от което следва, че дори обект на наказателното разследване е другото, да е другото лице и да се събират доказателства за другото лице, то разговор между това лице и един депутат, ползващи с имунитет, не може да бъде използван за доказателствен материал. Това е едната тълкователна крайност. Другата тълкователна крайност е альтернативна, е, като се казва, че тъй като само е една от страните е, по този разговор се ползва с имунитет, е, то не може по този начин да бъде облагодетелствано едно лице, което не се ползва с имунитет. И значи италианската практика е, се намира в тълкователна безисходица. Понякога превес се отдава на обстоятелството, че разговора е между трето лице и член на парламента и следователно доказателството става негодно, или пък в другия крайен случай се казва, че имунитетът не може да се разпростира по стечение на обстоятелствата върху лица, които нямат право на имунитет. Това исках да споделя с вас. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Черазе. С това се изчерпва втория кръг е, изказване на нашите експерти. Имаме още малко време, за да обхванем е, всичко това, всичко, което чухме с, е, в една заключителна дискусия. Запознахме се с практиката на три страни Германия, Полша. За Италия чухме в първата част, току-що изслушахме един е, е, размисъл за един много, е, много интересен казус за специалните разузнавателни средства. Имате думата, колеги. Аз съм а, а, ръководител на звено в а, парламентарната комисия по правни въпроси и имам а, два въпроса тук, зададени от заместник председателя на нашата комисия, който инак е възпрепятстван обаче да присъства. Е, пита първо нашия колега дали е, е, не би следвало да се възпрепятства започването на производство за отнемането на парламентарен имунитет, когато въпросният член на парламента се е съгласил, така или иначе, да бъде отнет имунитета, да бъде отнет имунитета, особено такива дребни случаи като нарушение на правилника за движение по пътищата. И вторият въпрос на нашия колега е как би следвало да се третира един член на, на парламента, който в качеството си на член на Европейския парламент е обвинен за извършено закононарушение преди да стане член на Европейския парламент, когато не е бил член на националния си парламент. Т.е. той не може да се позове на националния си парламентарен имунитет. Благодаря. Кой би желал да отговори на тези въпроси? Но трябва да кажа, че бях доста е, впечатлен от обстоятелството, че въпросът за е, нарушението на закона за движението по пътищата е, е е толкова важен. Въпреки, че ако питате кмета на град Рим, например, той е, едва ли би се отнесъл така леко към този въпрос. Но, сериозно, имунитета в тесния си смисъл е имунитет на камерата, а не на всеки отделен член. Така че аз поне не бих приел е, едностранното по волеизявление на е, засегнатия член на парламента, отнемане на неговия имунитет. Освен това, е, глобите по нарушение на закона за движението по пътищата в Италия са административна, а не наказателно-правна мярка, т.е. не става въпрос за закон нарушение по наказателния закон. Така че това мога да кажа. По втори въпрос Значи, е, законорушението е извършено, твърдяното закононарушение е извършено преди е, лицето да е придобило статута на член на Европейския парламент. И в такъв смисъл аз мятам, че предвид днешното конституционно устройство, билото на Италия, Германия или Полша, ако не греша, не, не, не би било възможно лицето да се позове на имунитет по какъвто и да било начин. А ако става въпрос за неотговорност, е, свързана с е, изказване на мнение, с изразяване на мнение, лицето не може да се позове на имунитета си, тъй като е, въпросното деяние, за което се обвинява, е, няма отношение към парламентарната му дейност. Ако обаче действа процедурно правило, според което е, Европейският парламент трябва да се произнесе за започване на наказателното производство. В всеки случай това в Италия не е възможно, но където това е възможно, за каквото и да било наказателно производство срещу действащ член на законодателно събрание, то естествено е, той има е, право на такава защита, защото правилото е процедурно, т.е. Е, процесуално, не е материално правно и прилагането му няма отношение към конкретните фактически обстоятелства, е, които са станали, са дали основание за образуване на производството. Благодаря. Желаете ли, колеги, да добавите нещо? Господин Остерман, имате думата. Мога да подкрепя казаното от италианския колега. А също смятам, че става въпрос за привилегия на парламента, а не на конкретен депутат. Затова няма смисъл да се дава така възможност на самия е, депутат той сам да се откаже от имотател. Не бива да забравяме случаите на изнудване от общественото мнение, което да принуди депутата да се откаже сам от собствения си имунитет. Ако правилно разбрах, един друг въпрос, както и колегата Чераза отговори, за друг втория случай, когато а, е, правонарушението е извършено преди съответния избор за евродепутат или национален а, депутат. Имунитета е всъщност за периода на мандата. А защитата на личната а, неприкосновеност е всъщност а, за други елементи, имунитета е свързан само с периода за мандата. Така че, когато са извършени някакви е, престъпления или правонарушения, 10-15 години преди избора за мандат, тогава ситуацията е съвсем различна. Тоест, въпросът е дали. Тоест, е, всъщност, когато става въпрос за е, изказвания, то тогава се имат предвид изказванията по време на мандата. А за другите правонарушения е без значение а, е, дали съответно депутат е бил избран или не. Um, Първия въпрос за възможността да бъде отнет е, или, или, или лицето да се откаже от парламентарния си имунитет е би било уместно, според мен, да се обърнем към британския опит, където, в който присъства такава практика. съвсем наскоро в е, е, закона за е, уронване на репутацията, на доброто име, бе, бе включен член 13, съгласно който член на парламента може да се откаже от имунитета си, за да бъде е, е, дадена възможност е, материали от работата на парламента да бъдат използвани в производство, в дело за клевета. За да може членът на парламента да ползва този материал като доказателствен своя защита приемането на, на, на този нов член се критикува е, широко, тъй като е, един от проблемите, както каза и господин Остерман, е, че е възможно един депутат, един член да е, стане уязвим на, така да се каже, шантажа на общественото мнение. Тоест, той има право да се откаже от имунитета си, е, не желая да го стори, обаче под натиска на общественото мнение фактически е принуден да го направи. И, и втори проблем е, че, става, че може да става въпрос за е, записи, за, за е, протоколи, които не са свързани конкретно с изказването на дадения депутат. И ако въпросният писмен доказателствен материал съдържа информация за повече от един член на парламента, т.е. депутати, които нямат отношение към делото, то отказа от защитата, от, от недопускането на тези материали в едно съдебно производство, не може да бъде волеизявление само на един депутат. Като стане на страна това, че парламентарният имунитет е институционно право, институционна привилегия. Тя, тя не, не се. Не, не е, е, не, с нея не може лично да се разпорежда, който и да било член на институцията. Да, мисля, това беше, мисля, другото, което исках да кажа, май вече, вече споменато. Извинявайте, господин председател, че отново взимам думата. Господин Харт... Е, стана дума... Стана дума за много, нещо много важно. В някои страни и техните конституции принципа за а, е, неотговорност а, е, не значи а, само да не се дава сметка за извършеното, но също така става дума за фактите, които могат да се използват като доказателство в едно дело. Когато става дума, че ни, никой депутат не може да бъде разпитван, когато става дума за разпитване, в това, което господин Брей а, а, описал, поне аз така го разбирам, поправете ме ако бърка, ако греша, в британската система и в американската система също така въпросът за това, че депутатите не могат да бъдат разпитвани, се тълкува също така като привилегия, когато става дума за даване на свидетелски показания. Тоест, не могат да бъдат използвани парламентарните речи и документи в е, съда като доказателствен материал, независимо от това кой ги използва. Има един известен, е, известен случай. Е, Джонсън дело водено в Луизиана. Неговата конгресмена Джонсън, значи неговата неговия офис в парламента е бил претърсен от ФБР, документи са били конфискувани и съда, всъщност не Върховния съд, а районния съд, решава, че тези доказателствени материали не могат да бъдат използвани като доказателства в съда. В крайна сметка той беше осъден за корупция но независимо от това, а, той беше осъден възоснова на друг доказателствен материал, не това, което е било а, конфискувано от неговият офис. А, районният съд отказва да вземе предвид а, а, като доказателство тези материали. Тоест, в рамките на подобни съдебни системи, тази клауза, клаузата за това, че не могат да бъдат разпитвани депутатите, има и този елемент, че не могат да се използват като доказателство в съда тези материали. Благодаря и аз бих искал да кажа няколко думи във връзка с запрасените въпроси. Първо, за това дали трябва или да започне или не започне процедура за сваляне на имунитетът. Е, част от а, привилегиите на депутатите в Польша, че те могат да се отказват от депутатския си имунитет и това е нещо, което е много силно критикувано, тъй като се смята, че това отслабва техният имунитет, защото много пъти депутатът може да бъде принуден да се откаже от депутитета си. Това е имунитета си. Това е на е, е, теория. Но на практика подобно право може да бъде много полезно. И в 99% от е, по-мало важните случаи депутатите използват тази възможност. За която ставаше дума за пътно-транспортни происшествия, за нарушение на правилника за движение – Имаше 105 такива случая през този мандат на нашия парламент и само в един случай депутатът реши да не се откаже доброволно от имунитетът си. Тоест, повечето от тези дребни е, происшествия и случаи е, е, се решават след като депутатът е решил да се откаже от имунитетът си. Разбирам, че вторият въпрос се отнасяше за имунитета на европейски депутат за нещо, което е станало преди той да бъде депутат. В полския, според полския закон това има второстепенно значение. Значение имат как е реагирала държавата спрямо неговите действия. Ако подобно лице е било официално обвинено преди датата на изборите, тогава се прилага съответния член на Полската конституция и е, съдебното преследване ще продължи е, до до когато депутатът получи своят имунитет. Но ако а, е, диренето се забави а, и обвиненията бъдат внесени след изборите, в такъв случай той ще има право да се ползва с имунитета си и парламента трябва да свали неговия имунитет, ако това е необходимо. Благодаря. Председателят Джузепе. Ще повторя това, което казах по-рано, господин председател. Поставире una sua eh, particolare... Надявам се, е, че Европейския парламент има е, решение за специфично, да реши по свой начин, специфичен начин е, въпроси с имунитета на своите депутати. Разбира се, в съответствие с необходимостта от това парламента да бъде независим. Това се отнася до въпроса, когато депутат се отказва от имунитета си. Дали става дума за малко или голямо нарушение, няма значение според мен. Аз съм за да бъдат защитени правата на депутатите в най-широк смисъл. Значи трябва да защитаваме а, парламентарните привилегии защото самата институция трябва да бъде защитена като е, нещо свещено. така че не може просто някой да реши да престане да бъде депутат. Тоест, е, желая ви успех в решаването на този нелег въпрос по време на този парламентарен дебат. Примерно, ако примерно, вземем единната валута, еврото, Ако искаме да имаме единство в действията на европейските институции, е, очевидно, е, че общата валута може да ни помогне за това. Слова, бо chciałem Така, в заключение, ако мога е, да кажа, че аз всъщност аз исках да кажа същото. Тоест, мислим еднакво. В нашата комисия и в Европейския парламент трябва да кажа, че не винаги сме единодушни. Много често когато додат новите депутати, е, те се появяват в нашата комисия, няма приемственост и много често започваме отново от нулата. Някои неща, които вече сме решили, започваме да обсъждаме на нова. И за това сме много благодарни на нашия секретарят, който е подготвил нещо като справочник – за депутатите, за да знаят те какъв е контекстът, в който са поставени въпросите, които се обсъждат. И по този начин а, гарантираме и последователността в нашите действия и се отнасяме с необходимото уважение към всички членове на този парламент. Благодаря на всички, благодаря на експертите за техните интересни а, лекции, благодаря на всички, които участваха в работата на този семинар. Благодаря и на политическите отдели тук в Европейския парламент, които се занимават с тези въпроси. Благодаря им за помощта при организирането на а, този семинар. Накрая ще кажа, че ще направим всичко възможно, за да използваме по най-плодотворен начин а, информацията и съветите, които вие е, ни дадахте. Тази информация трябва да бъде използвана по най-добрият начин, за да можем а, да напреднем и вземем колкото може по-интелигентни решения в бъдеще. Благодаря. Thank you. That's interesting. Right. Yes, it